Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, скъпи колежки и колеги. Сега продължаваме работата, която започнахме по-раничко с координаторите. Е, преминаваме към заседание на комисията. Предстои ни да разгледаме точки 9 до 14. Става дума за освобождаване от отговорност на Европейската комисия и агенции, е, за които отговаря е, нашата комисия. Както знаете, имаме докладчик, който е много компетентен, прегледал е всичко. Юта Халк играе много съществена роля и в е, комисията по бюджета като докладчик, така че сега тя има думата. Благодаря, господин председател. Няма да ви отнема много време, няма да говоря дълго, тъй като всички колежки и колеги вече са получили документите, имали са възможност да ги проучат. И то документите са на лице на всички езици, така че наистина не е имало проблеми, ако някой е желал да се запознае с е, съдържанието им. Ако обаче имате някакви въпроси или коментари по отношение на дадена агенция или по отношение на е, околната среда като цяло, като сфера или здравеопазването, можете да вземете думата и да внесете съответните изменения. До 1 февруари, 12 часа, имате възможност, естествено, да внесете вашите предложения за изменение. Ако колегите желаят, могат още сега да посочат необходимостта от някакви промени. Хуб, хубаво ще бъде да ги чуя още сега, тъй като винаги е добре е, да си запознат предварително, да се знае и как точно би трябвало да се формулират определени е, предложения. А инак за 2008 година мога да кажа, че като цяло можем да сме много доволни, тъй като степента на изпълнение е наистина добра. Като прегледаме бюджетните редове, от които се финансира околната среда, опазването на околната среда изобщо ресора на нашата комисия. Ще видим, че изпълнението е 95,5%, за здравеопазването от 99,7% дори равнище на изпълнение. Ето, оказва се, че това е, степента на изпълнение, макар че на пръв поглед изглежда невероятно, да. По отношение на безопасността на храните и защитата на животните, 98,5. Наистина става дума за едно добро изпълнение на бюджета. И като цяло можем да похвалим Европейската комисия, поне една представителка на Европейската комисия присъства тук, видях е. Що се отнася до осъществяването на програмата LIFE, трябва да добавя нещо. Комисията пожела да предостави множество различни възможности за подпомагане на онези, които биха желали да участват в е, програмата. Така че всичко това естествено е, се нуждае от е, обосновка, от допълнителни дискусии, но след като стигнах така и така до лайф, да кажа още нещичко и открих в втория параграф една грешка. Не става дума за 2 юли 2009, а за 2 юли 2008 година. Естествено, е, ние освобождаваме от отговорност за 2008 в момента. Не сме стигнали до 2009. Ако прегледаме вече документите относно е, агенциите ще видим, че Европейската агенция за околна среда е, има едно задоволително изпълнение и на е, поетите задължения и на плащанията. Става дума за бюджетните кредити за поети задължения и плащания и при, при осъществяването, провеждането на мерките и при оценката на тези мерки, свързани с борбата срещу климатичните промени, ние поехме в много по-голяма степен функции по мониторинга, по наблюдението. И тъй като се сблъскахме и с проблема суша, в различни региони се налагаха спешни мерки и съответно е, и някои трансформации по отношение на бюджетните средства, но мисля, че като цяло се справихме много добре. Е, в някои случаи, е, най-вече по отношение на е, информационните технологии, можем е, да си пожелаем едно по-стрикно изпълнение и придържане към е, бюджета, защото в този случай е, е необходимо и през 2009 година една по-строга дисциплина, едно подобряване на състоянието, за да не се налагат прехвърляния на средства и превишаване на отпуснатите бюджетни средства. А инак по отношение на персонала всичко е наред. Е, назначени са е, необходимите служители. Така че можем да освободим от отговорност е, агенцията, включително и тази в Лондон. А що се отнася до Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, като че ли трудностите, които съществуваха до този момент с страната домакин с Швеция, вече са отстранени. Сега от шведска страна чувам, че все пак само частично са така, разрешени тези проблеми. Може би ще се наложи да променя малко текста именно в тази му част, защото очевидно все още има проблеми. А по отношение на Европейската агенция по е, химикалите, трябва да кажа, че това е първата година, е, успешна година за агенцията по химикалите. И всичко това, което трябваше да се направи, за да се е, изгради е, агенцията по химикалите, вече е направено. Е, всички отпуснати средства са изразходвани, освоени. Да, там се е, строи и един е, център, който, е, както се оказва, може да се доизгради и да строежа да приключи, като финансирането се поема до голяма степен от самата агенция, т.е. няма да са необходими някакви допълнителни субсидии. 95% от всички свободни места съгласно щатното разписание вече са заети, така че това е, така да се каже, почти близко до идеалното положение. Да, ЕКА успя до 95% да така, запълни е, щатното разписание, е, макар че ние знаем колко трудно се намират е, така, добри специалисти химици. Много интензивно обсъждахме през последните години въпроса за проучването на нагласата, на настроенията в сред служителите на Агенцията по химикалите. Можем само да насърчим агенцията, т.е. извинявайте, Агенцията по химикалите да продължи А, Европейският орган за безопасност на храните, ЕФСА, за съжаление, пък загуби е, експерти, специалисти, които отидоха направо в промишлеността и работят точно в сектора, който са работили и като служители на Европейския орган за безопасност на храните. Много тежна история и в никакъв случай не бива да го допускаме. <clears throat> Да, ние знаем, че и при е, комисарите има е, един определен е, период, след като са приключили с задълженията си като комисари, в които от тях се очаква да бъдат особено така, бдителни и да проявят особено чувство за отговорност и да не влизат в да навлизат в същия ресор в друга сфера, вече не е институционална сфера. Но, вие знаете, че има една интеринституционална, междуинституционална група, в която участват представители на Европейския парламент, комисията и съвета. И точно в тази група се обсъжда е, определени правила или регламент е, за това как точно да се уредят въпросите, включително и в това отношение. Т.е. не става дума за портиера или за така, техническите изпълнители. Но онези, които вземат отговорна длъжност, отговорен пост в рамките на европейските институции, и които в резултат на извършената от тях професионална дейност в съответните агенции или институции са взимали и са участвали в взимането на решенията, най-вероятно и за тях ще се въведат някакви подобни изисквания и ограничения за определен период. Да кажем, що се отнася до тези, които са работили по генно модифицираните организми, след това няма да могат на, непосредствено след като са напуснали мястото си да отидат и да работят в промишлеността, да кажем, или в някакъв частен научен институт е, е, по същата тема. Благодаря на Юта Халк за информацията. и за това, че тя е свършила толкова много работа, проучвайки изпълнението на бюджета за толкова много институции. Интересно беше да чуем от човек, който се занимава с политика в областта на бюджета, че е доволен. Нека да ви кажа нещо. Финансовите средства които не сме освоили, те не са спестени. Те няма да се прехвърлят автоматично през следващата година в нашия европейски бюджет, а ще отидат в бюджетите на националните държави, на държавите членки. Финансовите министри трябва да са благодарни на всеки, който е спестил по този начин пари. Не, не се е възползвал от отпуснатите средствата. Да, добре, значи щастливи са министрите на финансите. Давам думата на господин Приман. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Юта Халк, която толкова задълбочено и старателно е подготвила становищата по а, бюджетната политика. Разбирам, че е важно да се връщат пари, но до тук не бях чул благодарности. За това благодаря. Много са точни становищата. Много е радостно, че и степента на изпълнение се доближава до 100%. На национално ниво бихме се радвали, ако имахме такова изпълнение на националните бюджети. Разбира се, че някои от предвидените дейности могат да се разгледат и критично. Бюджетният контрол – не е бил достатъчен, например в областта на информационните технологии. Например в ЕФСА непрекъсто расте броят на сътрудниците, в анке... участващи в анкетите, нещо, което е радостно по отношение на ECDC. <clears throat> Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията също нещата са сравнително наред. Това, което трябва да се каже е, че както бюджетния контрол е преминал добре, така и нашите становища са положителни. Е, ние ще внесем известни изменения, но общо взето сме доволни. Е, Благодаря. Сега давам думата на господин Гербанди. Voilà. Madame Госпожа Лиотар. Сега госпожа Лиотар, може би ще извадя късмет. Аз съм очарована. И чакам. ЕНП в лицето на господин Улман да внесе някое и друго предложение за изменение. Ако няма някой, друг, някой който да има нещо да мърмори по становището, ще бъда много доволна. Ще внеса, както казах, някои предложения за изменения, за доуточняване на нещата. Госпожа Клас? <laughs> Entschuldigung, ich kenne die Technik nicht so genau. Äh, ich will nicht meckern, äh, Jutta. Няма да мърморя, Юта, но ще попитам нещо. Като говорим за агенцията за химикалите, забелязахме, че в агенцията има още много какво да се желае по отношение на приложението на РИЧ и като казваме, че 90% от местата вече са, работните места вече са заети, започвам да се питам дали всичко е наред, дали да не трябва да използваме такъв един доклад, за да окажем малко повече натиск защото смятам, че Европейската агенция по химикалите ще трябва да поеме повече задачи и да, така да се каже, да дърпа малко повече конци на европейско ниво. Има още доста неща, които е разумно да правим съвместно в Европа. Ще се опитам да поговоря с Юта Халк, за да бъдем по-конкретни, да поискаме петте останали процента от щатни места също да бъдат заети и да използваме въобще инструмента доклад за натиск. Благодаря, не виждам други желаящи да вземат думата или все пак искам веднага да отговоря на Криста Клас. Разбирам какво казва тя. Но сега е 2010 година, а говорим за бюджет 2008. Разбирам, но проблема е такъв. Това, което можем да направим, е следното защото ще говорим и за бюджет 2011 година и точно там ще е мястото да направим това, което иска Криста Клас когато говорим за бюджета на Европейската агенция по химикалите за следващата година, ще можем да направим препоръки на агенцията в коментарите си. Малко е глупаво, но е много трудно да вземем като референт на година 2008 и да правим забележки за сегашната дейност на агенцията. Ето защо бюджетната процедура за тази година ще трябва да се използва, както казва Криста, да а, е, окажем известен натиск. Ана Росбах, моля. Так, Аз също нямам намерение да мърмора, но искам също да попитам нещо докладващата. Какво става с ветеринарната агенция? Защото закрилата на животните е част от дейността на нашата комисия. Ще ни кажете ли какво става с ветеринарната агенция? Jetzt bin ich, bin ich äh, etwas äh, überfragt. Die Малко ме хващате неподготвена. Ветеринарната агенция е изпълнителна агенция. Äh, свързана пряко с комисията. Тя е към комисията. С други думи, не е, както ние казваме, децентрализирана агентура. Ние не ги освобождаваме от отговорност. А, комисията по селско стопанство а, върши тази работа съвместно с комисията. Това което влиза в нашите задължения е или ще кажа по друг начин, комисията по, агенцията по културата също не се освобождава от нас по, от отговорност. Ние освобождаваме от отговорност само а, агенциите, които са децентрализирани, а не онези, които са към комисията и пряко подчинени на комисията. Значи, е, това, за което питате, трябва да попитаме в комисията по селско стопанство. Благодаря. Припомням, че срока за внасяне на предложения за изменение. 1 февруари 12 часа и на 23 февруари ще гласуваме. Сега искам да дам думата на госпожа Росбах. Ана Росбах. Става въпрос за защитата на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване. Благодаря, господин председател. Това е въпрос, по който ще бъда кратка. Всички сме чували за супата от пластмаса по бреговете на Атлантическия океан. Площа вече обхваща около милион квадратни километра. Всички ние вероятно сме виждали като проблем отпадъците, старите изхвърлени рибарски мрежи и така нататък. Проблемът нараства и за това е, ще е добре да приемем този допълнителен протокол. Още през 90-та година беше подписано Лисабонското споразумение, но през 2008 година имаше териториален спор между Испания и Марокко. Той беше решен чак сега. Ето защо е, беше подписан допълнителен протокол и имаме възможност вече да работим по въпроса. Също така става дума и за улавянето и складирането на въглероден диоксид. диоксид. Но за допълнителния протокол, за който говоря, става дума само за Северния Атлантик от Берингово море до Сахара това споразумение всъщност се явява част от мрежа от регионални морски споразумения, сключени от Европейския съюз с някои отделни държави членки и съседни трети страни. Целта е съвместно да се избягват големи аварии и происшествия, свързани с замърсяване. Такива споразумения има от Хелзинки, Бон, Барселона, сега и от Лисабон. По този начин всички граничещи и съседни страни около бреговете на Атлантическия океан се опитват да предотвратяват происшествия с замърсяване в морските води, например изтичане на химикали, на нефт, замърсяване и изобщо всякакви емисии, които могат да попаднат в морето. Целта е да се избегнат такива аварии. Не можем да си позволим по-нататъчно намаляване на рибните запаси и замърсяване на морските води. Нека всички да подпишем този допълнителен протокол, за да се борим заедно с нарастващите екологични проблеми и да се преборим най-сетне с тях. Ако мога така да се изразя на датски, бих казала така, морските екологични проблеми не спират на границите, а те обтичат буквално цялото земно кълбо. Благодаря на Ана Роспах за този доклад. Докладчикът в сянка тук ли е? Крис Дейвис може би ще иска думата. Благодаря много. Поддържаме доклада. Това е един въпрос, върху който работим много-много години, така че е крайно време да приключим с него. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Интересно ми е това, което може да каже докладчика за пластмасовата супа, която се носи по моретата и океаните на планетата. Не знам комисията дали може да реагира на това дали е включено и в дневния ред на съвета? Има ли някакви предложения за инициативи, идващи от комисията, с които бихме могли да се справим по някакъв начин а, с изхвърлянето на пластмасови гумени отпадъци от европейските брегове или кораби? Може би някой би искал да каже нещо. Не знам, да видим. Благодаря. Бихте ли ни дали някакъв отговор или... Да, разбира се. Ако може и микрофона да включите. Да, благодаря, госпожо председател. Да, наистина. Комисията приветства влизането в сила на това споразумение 20 години след като беше подписано. Що се отнася до пластмасовата супа на докладчика, това наистина е нещо, което първоначално засегна Тихия океан и тихоокеанските държави се заеха с задачата да видят какво да правят. Що се отнася до Атлантическия океан, датската делегация повдигна този въпрос на последното заседание на съвета и позицията на комисията е, че сега е необходимо да се направи едно изследване, защото има проблем и в определени зони с конкретни хидрологични характеристики, има определена необходимост от съвсем специфични изследвания. А по-конкретно конвенцията, кои, конвенциите, които бяха упоменати от докладчика, именно Североатлантическата конвенция. Да, това е един форум, който се занимава с, с отпадъците от, от пластмаси и гума. Също така от 1972 година има конвенция а, срещу замърсяването на морските води, Лондонската конвенция. Всичко това е нещо упоменато от докладчика, но трябва да, видим, да анализираме как биха могли да бъдат разгледани на национално ниво въпросите и да бъдат о, решени. Да, благодаря. Може ли да си извадите картите за гласуване? Господин Роси. Благодаря. Влязох по-късно, но бих искал да се включа в загрижеността, която беше споделена от докладчика. Много е важно също така да се спазват и времевите рамки. Благодаря за работата, която свършихте. Да, благодаря. И така. Моля картите. Първото гласуване е за проекто решението. Моля гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Не бързайте. Имаме малко повече време, отколкото обикновено Всички гласуваха ли? Приключваме с гласуването. А, 24 0 24 за, никой не е против, така че единодушно пред. Благодаря. Второто гласуване е по проекто резолюцията на Европейския парламент. Бихте ли гласували? Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отново пълно единодушие. Благодаря ви. Госпожо докладчик, поздравления! Наистина си струва да отпразнуваме това пълно единодушие. Следващият въпрос. С голяма радост ще изслушаме господин Плати. Става дума за тема, е, посветена на климатичните промени. Бялата книга е в центъра на вниманието ни адаптиране спрямо изменението на климата към Европейска рамка за действие. Благодаря, госпожо председател. Ние вече сме говорили многократно по темата. В случая става дума за едни допълнителни изявления, към дискусията от миналия път, които се отнасят до процедурите във връзка с климатичните промени съвместно с комисията. Тъй като една голяма част от форумите, не на последно място и в Копенхаген, бяха разочаровани за нас, ще трябва да допълним нещо, че е, е необходимо да се мисли за конкретното е, е, осъществяване и конкретните резултати от всички действия, които се планират. Като тук става дума не толкова за конкретните мерки за борба срещу климатичните промени, а най-вече за подготвителните действия. От тази гледна точка можем да кажем, че документът, представен от комисията, е добре структуриран, добре съставен. Е, някои неща се нуждаят от, е, може би, от е, допълнения и изменения, да кажем, частта за планинските райони и други. От комисията обаче не можем да очакваме в една подобна книга да изброя абсолютно всички мерки. Това е по-скоро, така да се каже, на основа за една стратегия. И на тази основа могат да се предвидят и осъществят множество мерки. Но става дума най-вече за планинските региони, които са особено важни за климата в Европа. В никакъв случай ние не желаем да пренебрегваме фактора планински райони, защото колебанията в температурата се отразяват много неблагоприятно на климата като цяло. А ние желаем да предприемем ефективни мерки срещу по-нататъчното засилване на тези климатични промени. Какъв ще бъде ефекта от е, климатичните промени, какви са мерките за адаптиране, е, какви са инструментите за наблюдение, за мониторинг и е, Кои са отговорните, компетентните органи, регионални и национални най-вече? Необходимо е по-добро управление, а това означава да се осъзнае важността на териториалното измерение. Що се отнася до графика, до сроковете, тук все още като че ли проблемът не е осъзнат. Нещата са ограничени до 2013 година, а всъщност става дума за една по-дългосрочна стратегия и тази дългосрочна стратегия предполага и много съществена и продължителна подготовка така че периодът в никакъв случай е, няма да е достатъчен. Сроковете трябва да се спазят. Естествено, това са срокове, които ние самите сме определили за себе си. Но е, би трябвало да разширим е, така времевия хоризонт. А същото се отнася и до финансовите средства. В този смисъл ние препоръчваме колкото е възможно по силно по-активно участие на местните и регионалните органи. би трябвало да използваме и приходите от търговията с сертификати за емисии, именно за мерки, за осъществяването на мерки срещу климатичните промени. В моя доклад, в предложението за резолюция, аз съм посочил колко важни са водните ресурси. Това се отнася най-вече до о, използването на възобновяеми енергии. Като не бива да забравяме естествено и е, опазването на почвите. Всичко това се свързва естествено и с е, опазването на културните паметници, на природните е, е, забележителности, на редица други е, ресори. Би трябвало да се разработи един е, клирингов механизъм и да се помисли за е, по-добра координация по отношение на менеджмента. А, може би би трябвало да се помисли и за а, специален отдел към Агенцията за околна среда или да се създаде някаква нова агенция, която да отговаря именно за климатичните проблеми, е, а, промени. Би трябвало, може би, да се помисли и за един така наречен стиринг комитет, е, който да работи е, съвсем целенасочено в тази област. През февруари изтича крайния срок, 16 март. След това ще предстои гласуване и през, в комисията и другите заинтересовани комисии са ДВ, ИТРЕ, Агри, ПЕХ и през април вече ще гласуваме евентуално в пленарна сала. Благодаря на всички колеги за вниманието и е, ги призовавам, когато внасят изменения, да имат предвид, че става дума за стратегически документ, а не за е, в кавички де, така, окончателен, дефинитивен документ. Господин Стилакакис. Благодаря, госпожо председател. Ще направя няколко осново по лагащи коментари. Измененията в климата, които преживяваме през последните 20-30 години, като че ли са необратими. И сега би трябвало да се опитаме да намалим парниковите газове по причини, които са ни познати, ние е, знаем, че е, те са най-вече в основата на климатичните промени. Това е основната причина. Да, ние се опитваме през последните години да адаптираме нашата политика към е, тази голяма цел да се преборим с климатичните промени и да ги забавим най-малкото. През 1990 година данните са били съвсем различни. Ние вече, за съжаление, не можем да се върнем към същите показатели, които сме имали през 1990 година, но би трябвало при всички положения да се действа, според мен, на, на принципа на прич, причинителят плаща. Освен това, след като всички сме убедени, че проблемът е голям и изисква максимални усилия от страна на всички, би трябвало да включим много активно в усилията и местните и регионалните органи е, и да сложим акцента върху превенцията, когато говорим за така, кампании образователни, за изостряне на вниманието на хората към е, проблематиката. Много важно е, естествено, в това отношение да се предвидят е, допълнителни текстове. Необходимо е, е комисията съвсем точно да е, каже как точно е, ще изглежда тази стратегия за борба с климатичните промени. Ние знаем колко са опасни тенденциите, които наблюдаваме, но адаптиране спрямо изменението на климата какво означава? всъщност адаптиране към различни вредните последствия ли, да кажем, в Средиземноморието, замърсяването на морето и не само на Средиземноморския басейн ние би трябвало да реагираме и то не само да се адаптираме, така да се каже, да, да бъдем особено активни и това да стане за един продължителен период от 10-20 години. Ние знаем, че възможностите, включително и финансовите възможности на общността са ограничени, но разполагаме с общностни средства, предназначени, да кажем, за намаляване на вредните последствия от е, климатичните е, проблеми, е, за адаптиране има приходи от търговията, международната търговия с емисии и тези приходи би трябвало поне в една определена част от около 10% да бъдат разпределени равномерно и когато говорим за адаптиране спрямо климатичните промени, тогава трябва естествено да направим преглед на последствията от климатичните промени през последните 20-30 години. Не всички са еднакво засегнати. Има страни, които много по-малко са засегнати или съвсем така да се каже, не са засегнати от климатичните промени. Ето това трябва да е нашият принцип е, и е, както казах вече, е, причинителят плаща. Само 5% до този момент се предвижда да плащат онези, които наистина причиняват щетите, климатичните промени. И още нещо бих искал да посоча Застрашено е многообразието на видовете. Когато става дума за градски райони, за градове, там проблемите са многократно по-ясно изразени. Не бива да забравяме, освен това, че азиаците, е, а и хора от други континенти е, прииждат към Европа именно и по тези причини климатични промени. Благодаря. А, като докладчик в Сянка. Искам първо да благодаря на господин Проди. Аз напълно споделям вашата загриженост от факта, че в Бялата книга спешността и мащабът на предизвикателствата не намират ясен израз. Ние сме наистина твърде неподготвени за приспособяването към измененията на климата, които се отразяват на ежедневния ни живот, производство, потребление и така нататък. Трудно е обаче да се реагира. Много е важно да се осъществи интеграция и адаптация на европейската политика в това отношение. В Бялата книга се подчертава необходимостта от създаване на а, резистентност на екосистемите и трябва да се обсъди а, е, какви различни политически мерки трябва да се вземат в това отношение, които да бъдат адекватни. Благодаря на господин Проди за забележките, които прави, особено по отношение на директивата за почвите, ерозията, селско-стопанското производство и така нататък и така нататък. Всичко това зависи пряко от нашата способност да защитим европейските почви. А състоянието на почвата зависи от това дали сме в състояние да реформираме селско-стопанските си практики. В доклада се подчертава и възможност и важността на а, това да се работи по посока на многообразието в селското стопанство. А, климатичните изменения имат и въздействат и на водите. Тяхната киселинност се променя, рибните запаси отдавна страдат не само от климатичните промени, а и от свръхулова, който, който се упражнява от човека. Неизбежно е да подобряваме нивото на нашите познания с оглед на значението на социоекономическите последствия от измененията на климата. Трябва да продължат изследванията, така както е залегнало в рамковата програма, особено в областта на изследванията с, в полза на обществото. Целта е да се разработят стратегии и да се гарантира по-добро разпространение на информацията. Същевременно знаем достатъчно, за да не се бавим в действията си. Така че, господин Проди, мога само да ви подкрепя по отношение на това, че са необходими спешни стратегически мерки. Това имах да кажа като докладчик в сянка. И сега давам думата на следващия. Да, благодаря. Първо бих искал да поздравя господин Проди а, за свършената работа в този първоначален проект от текст, наистина много добър проект за текст. Да, въпросът с адаптацията е много важна, но а, той включва поредица от принципи и въпроси. И Бялата книга ги обхваща, но не е съвсем ясно какво означава всичко това за политиките на Европейския съюз господин Продио е изброил много от тях, но ние бихме искали да добавим няколко естествено. Що се отнася до оценката на въздействието на климатичните промени. Мисля, че това е изключително важно и моят въпрос е дали се покрива, разглежда достатъчно сериозно от Европейската комисия именно това дали оценката на въздействието на климатичните промени а, а, има силно или не толкова силно влияние. Това е много важно. Що се отнася до адаптацията на селскостопанската политика, един от основните въпроси, разбира се, си мислим, че би трябвало да бъдем по-конкретни. Когато говорим за реформата на общата селскостопанска политика, това означава, че въздействието на климатичните промени трябва да бъде много ясно и подробно засегнато, защото когато говорим за реформа в общата общата селско-стопанска политика, ние трябва да подчертаем, че трябва да се плаща повече, за да запазим екосистемите, дали да запазим биоразнообразието или пък да подпомогнем възстановяването доброто качество на почвите. Въпрос на финансиране е много важно. Освен това, за здравеопазването и социалните политики – според мен е засегнато също така и заболяванията по животните в Бялата книга. Един конкретен въпрос към господин Проди. Булет 17 по отношение на казаното за ангажирането на застрахователната а, сфера в а, цялата тази система не ми стана много ясно екосистемите също така. Бих искал да подчертая, че ако ще финансираме Натура 2000, то не само държавите членки трябва да финансират, но и Европейската комисия също така. Европейския съюз като цяло чрез своя бюджет. До каква степен имаме нужда от координиран подход към промените в климата. Това е въпрос, на който трябва много ясно и много по-отявлено, така да се каже, да се посочи, че трябва да се направи. Е, че имаме нужда от европейска директива в съвместните си дейности. И последното, което искам да посоча е през следващите три години, че се говори и в Бялата книга, и във всичко останало свързано с проблема – и в Европейски парламент правим това. Но има някои въпроси, които незабавно трябва да бъдат решени, защото климатичните изменения вече са факт. Те започнаха. Ето защо е много важно да подчертаем, че в тези планове за економическо възстановяване е необходимо да се а, задели сериозно място за финансирането на дейности по адаптацията към климатичните промени. Но отново искам да подчертая, че чудесен доклада, господин Проди, искам да му благодаря. Просто мисля, че трябва да бъдем по-конкретни, отколкото комисията е направила това в Бялата книга. Благодаря. А сега давам думата на господин Каленан. Да, заповядайте. Да, може би аз ще говоря вместо Мартин Калена сега. Аз искам от началото да поздравя господин Проди, защото ние споделяме а, същата позиция, както и преждеговорившите. Отдавна говорим за притъпяване на ефекта от промените в климата, но сега започваме да говорим за адаптация към климатичните промени. Съгласен съм, че Бялата книга не а, подчертава достатъчно конкретно а, стъпките, които трябва да се предприемат по адаптацията. И тъй като ще разискваме срещата на високо равнище от Копенхаген след малко, имаше една декларация за адаптацията, но без конкретни резултати, така че си мисля, че е задача за бъдещите няколко седмици и месеци за нас и ние трябва добре да попълним дневния ред по адаптацията с съвсем конкретни стъпки и предложения за действие. Благодаря за вниманието. Да, благодаря. Да дам думата на следващият е, оратор. Искам само да подчертая, че има е, телевизионен екип на ЕНП. Предполагам, че няма никой нищо против. Ако имате обаче някакви възражения против тяхното присъствие, кажете. Да, благодаря много за дадената ми дума. Бих искала да се присъединя към колегите си, които вече говориха, за да благодаря на господин Проди за проекто текста, който ни представи, защото вече започва да придобива по-реални измерения този а, а, текст. А, това е нещо, което наистина се нуждае от бялата книга вече бях направили няколко бележки, които аз исках да спомена. Не само економическото възстановяване, но и стратегията за 2020 година и така нататък. Всички те трябва да включват съвсем конкретни следващи стъпки като политики на Европейския съюз. Не смятам, че това е достатъчно ясно посочено в Бялата книга и къде точно се намира по значимост това, кое, за което говорим, а именно адаптацията и така намаляване на а, ефекта от климатичните промени. Това е централна тема, защото а, хората да имат мнение дори по детайлите къ, касаещи необходимото, което трябва да се направи по климатичните промени, нашата адаптация. Въпросът е не само в финансирането, но параграфи 26 и 27, като че ли имат нужда от по-ясно изразена позиция. Какъв процес, кога ще настъпи по отношение адаптирането спрямо дадено изменение на климата, първи етап, втори етап и така нататък. От списъка комисии, които ще бъдат ангажирани по отношение изразяване на мнение, показва, че наистина сферите на евро... общностни политики, които са засегнати или би трябвало да а, касаят адаптацията, е изключително широк и голям. И така всичко, което беше казано от колегите по биоразнообразието също е нещо, с което съм съгласна, но си мисля, че трябва да разгледаме и въпросите свързани с водата, но дали а, водите означават само източниците водните или пък става въпроси правото, за правото на равен достъп до водоисточници а, какво беше упоменато също така, че вече започва да се заформя и групата на а, бежанци по климатични причини. Да, отново ще спомена Копенхаген, но по отношение на света извън Европейския съюз – трябва а, да насочим помощта си по един най-ефективен начин към онези държави и региони, които наистина най-много се нуждаят от такава подкрепа от наша страна. Господин Проди съвсем ясно казва, че ние трябва да подхождаме към приходите, а не само като развити и развиващи се страни, но и да уточним по-доброто разпределение, по-ефективното разпределение на а, финансовите средства спрямо най-нуждаещите се страни. Искам да подчертая всичко това, но и да повторя, че работата, която е свършена до тук е чудесна. Благодаря. Благодаря, госпожо Дебрено. Ана Розбах има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз, като изказалите се колеги, бих искала да бъдем по-конкретни. Както в Бялата книга, така и в нашия доклад се говори за анализи и какво ли не, но нищо практическо не виждам. Аз бих се съсредоточила също върху водата, защото без вода, както знаем, няма живот. Господин Проди, вие казвате, че валежите намаляват, но моля ви това се отнася само до определени региони на Европейския съюз. В други региони се очакват все повече валежи, както дъждове, така и снегове. За мен е изключително важно най-сетне да намерим начин за конкретен подход – защита на Южна Европа с цел повече валежи, например залесяване, а за Северна Европа по а, разширяване на строителството и подобряване на строителството на бентове. В много страни в Европейския съюз, в които са се увеличили валежите, помислете за река Одер, Реките преливат от коритата си, настъпват наводнения и ни сварват неподготвени. Ето тук трябва да бъдат насочени европейските програми, за да можем съвместно да разработим реалистични практически мерки за справяне с тези проблеми. Благодаря. Благодаря на Ана Роспах. Господин Арсенис. Благодаря, госпожо председател. Наистина, адаптацията към климатичните промени е от изключително голямо значение за Европа и Европейския съюз и за устойчивото развитие на нашето общество. Така че искам да благодаря и да поздравя на господин Проди за чудесната работа който е, е, е един от малкото хора, които познавам а, с толкова стройна а, система от ценности по отношение адаптацията и борбата с климатичните промени. По биоразнообразието. Искам а, да го поздравя за това, че е отделил достатъчно внимание на тази важна част от адаптацията към климатичните промени, чрез запазване на биоразнообразието. Освен това, залесяването, значимостта на горските а, масиви а, за Европейския съюз е важно. А, обхванати са и директивите за рамковите директива за водите, за морските видове и всичко това, което наистина е приоритетно по отношение на адаптацията. Европейската комисия а, говори а, също и за а, а, адаптацията по Натура 2000 а, и а, това, че трябва да се а, под подкрепят усилията в запазването на, териториите по Натура 2000. Също така, смятам, че извън територията на Европейския съюз тези проблеми са също толкова важни, колкото и за Европейския съюз. Така че е важно тази част да бъде вкарана в централните теми по преговорите с всяка друга трета страна за стратегията за регионална адаптация също е много важно да се разбере, че трябва да бъдат различни, трябва да бъдат конкретни, и специфични. Разбира се, че и финансите също ще се различават най-вероятно поради спецификите на всеки един регион. Това е много важно, защото за момента доста сектори, като например промишлеността, рибното стопанство и още кой ли не, а, преговаря по начин, по който като че ли изобщо климатичните промени не съществуват. А, а това не е вярно, защото а, финансите, а, липсата на а, работа, намаляването на а, възможностите за заетости и какво ли още не, са пряко свързани с а, климатичните промени. Ето защо е необходимо да, а, някои ключови е, елементи от е, законодателството да се променят. Например, е, премахването на възможността за скрити, тайни субсидии на някои видове производства. Благодаря ви. Да, благодаря. Да, благодаря. Ще бъда много кратък. Искам само да благодаря на Виторио Проди за чудесната работа, защото е обхванал много голям брой от основни въпроси. Наистина, климатичните промени и адаптацията наистина обхващат много въпроси. На всички ни си иска комисията да бъде по-подробна, но както каза и а, Виторио Проди, а, ние сме все пак в началото на процеса. Има време да се вкарат много а, подробности. И така, когато се правят предложения за рибното стопанство или а, за селското стопанство, тогава прави ли се веднага а, ОВОз? а, по тези предложения. Ако не, дали не е, хуб, не е лошо да помислим по въпроса. Има ли автоматизиране на а, това, че след всяка идея, всяка инициатива а, трябва веднага да се а, добави и е, е на оценка на въздействието върху околната среда. Това според мен трябва да стане част от нашите политики. Може би още нещо, което може някъде да се допълни, е по отношение на ползите за а, борба с климатичните промени, така наречените зелени работни места. А, това а, е нещо, което може би ще бъде стимул за адаптиране на нашия начин на живот към климатичните промени. Благодаря. Роси има думата. Благодаря ви. В е, доклада на господин е, Проди става ясно, че той много високо оценява Бялата книга. Е, всъщност това не отговаря на нашето становище тук в комисията, тъй като на практика това какво означава, че Европа ще трябва за своя сметка да подкрепя развиващите се страни и е, да поеме всички разходи, така да се каже, по мерките насочени срещу климатичните промени или за адаптиране спрямо тях. Ние всъщност е, не бяхме съгласни с е, една такава теза, ето че сега е, тук чета, че всъщност сме много щастливи и доволни. Емисиите би трябвало да бъдат намалени с 20% спрямо 90-та година. Но в случай, че се постигне е, така, споразумение с развитите страни и с е, по-слабо развитите страни е, до 30%, в случай, че не се споразумеем, така да се каже, за някакво пропорционално участие на е, всички страни. В този смисъл е, все още продължавам да се чудя защо е, господин Проди подкрепя Бялата книга. Ще се спри на няколко по-скоро технически въпроси. От една страна, търговията с емисии. Ние нямаме нищо против подобни инициативи и мерки. Една част от приходите да се използва именно за адаптиране към климатичните промени, т.е. да се опитаме да намалим въздействието но а, трябва да имаме предвид, че това може да се окаже един голям а, мехур, който да се спука а, а, след няколко години. И а, спомнете си за финансовите инструменти, бонове а, и всички останали така, облачета и балончета, с които е, вече си поис... опарихме пръстите. Да, комисията би трябвало много, много стриктно да контролира цялата тази система е, на квотите във връзка с международната търговия с емисии. Би трябвало наистина е, внимателно да процедираме, когато става дума за нови иновативни инструменти. И както колегата Роспах посочи, трябва да имаме предвид, че нещата са твърде неравномерни Валежите в някои случаи са много големи, е, много обилни в определени региони, а в други региони наблюдаваме суша. Така че не можем да говорим изобщо за наводнения или само за суши. В този смисъл, това, което е написано в документа на колегата Пради е много по-добро, отколкото това, което е написано в Бялата книга. И още нещо. В обосновката е, при колегата Проди има неща, които а, е, биха могли да бъдат и неправилно интерпретирани. А, е, познавам а, немалко случаи на наводнение в Италия, а също и в други страни в Европа, но в повечето случаи, естествено причините могат да бъдат различни, но в повечето случаи просто водите излизат от коритата на реките защото поради продължителни и обилни валежи. Отнасят цели мостове и не Това означава, че ние просто трябва да намерим начин за оттичане на тези допълнително е, ни води в коритата на, или в водните басейни, които водят до наводнения и до разрушения. Съгласен съм, че в някои случаи е, страдаме от липса на вода, тогава трябва да се опитаме да засилим, така да се каже, съдържането е, е, на водите, а в други случаи, когато очевидно нивото на водата се покачва много, трябва да намерим начини за оттичане. Да, при всички положения са необходими е, съоръжения е, за задържане на водата, е, е, удължаване на времето за задържане в някои случаи, там където е, е региона страда от, е, повече от суша, отколкото от наводнение, но в други случаи трябва да търсим начини за изтичане. Е, Криста Клас. Е, благодаря на господин Проди, благодаря му за добрата структура на документа, който предлага на нашето внимание. Това естествено е една добра основа. По отношение на структурата, мисля, че можем да я запазим. А инак в целият този каталог могат да се включат и други елементи. Иновациите, как можем да ги използваме в полза на едно устойчиво е, развитие, точно в контекста на дискусията за климатичните промени и как е, можем да насърчим и изследванията, защото инака как ще бъдем иновативни, ако е, не насърчим именно иновациите е, чрез научни изследвания. По отношение на селското стопанство, Колегата Проди е, е разделил на две части нещата. Да, е, тук вече обаче бе казано, че са ни необходими обективни модели за изчисления. Тоест, необходима ни е една научно обоснована е, база, на която да разработим тези модели на мен ми липсват все още тези, така да се каже, точни изчисления, точните данни и затова като, като че ли е, виждам една опасност, е, така да изхвърлим, както се казва на немски, бебето с е, мръсната вода, а ние не желаем да изхвърляме бебето. Е, става дума за директива. Е, за опазване на почвите. И тук мненията се разделят. Ако говорим за европейската отговорност в това отношение, тогава ще започна отново спор за основните принципи. Кой в Европа именно ще бъде компетентен, така да се каже, и отговорен за е, опазване на почвите. Тук е, продължавам да твърдя, че отговорността е най-вече е, в е, държавите членки. Този момент трябва да се подчертае. И още веднъж е, замързяването на почвите, контаминацията, всичко това е, е един много важен елемент, който би могъл да бъде специално отразен. А като цяло смятам, че документът е добър. Така че е, той ще ни придвижи поне с една-две крачки напред. Благодаря, Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Вит Викторио Проди има така научни знания, дава е, е един много добър доклад. Да не забравяме, че бялата книга е бяла книга, просто база за дискусия. Не можем да искаме конкретност там, това не е законодателен акт, а база за нашите дискусии. Важно е това, което господин Проди каза за допълнителното събиране на научни данни. Наистина трябва да се опитваме да сме в крак с най-новото развитие, да анализираме най-новите сателитни снимки. Дори и сред научните среди, включително и това, което каза колегата Роси, за водата, Та и в научните среди се спори, има много различия в мненията по отношение на водното стопанство, тъй че за нас пък като лейци е много трудно да преценим. Просто трябва да се опитваме да събираме актуални данни, за да можем на тяхна база да правим конкретни нови предложения. А, освен това, Китай, най-големия производител на въглероден диоксид, като че ли вече е склонен да приеме Международната конвенция за растителна защита против промените на климата, така че можем да се подготвим за това, че Китай ще продължи да упорства, макар и да показват известно омекване. Трябва да имаме предвид това, когато обсъждаме конкретни мерки на Европейския съюз. Бих помолил Виторио за така, ако е склонен да приеме следното. Защото промените на климата за мен е междинна материя. От една страна промените на климата се отразяват на секторалните политики, но и секторалните политики от своя страна влияят върху измененията на климата. Мисля, че че това е двупосочен процес, а някъде трябва да се прокара границата, именно чрез предприемане на правилни конкретни мерки. И на трето място обръщам се и към противниците на теорията за това, че измененията на климата са причинени от човека. Ако през 2050 година ще има 9 милиарда хора на планетата, ние като общност в този свят трябва по-ефективно да си използваме ресурсите. Особено, що се отнася до изкопаемите енергоисточници. За всички ни е ясно, че има спешна нужда нещо да се предприеме. Колкото по-бързо го направим, толкова по-добре. И нека Европа да покаже какво може в тази област. Необходимо е да предприемем всички възможни усилия, да инвестираме в правилните възобновяеми енергии, защото иначе целият ни свят ще бъде изправен пред огромен проблем. Франсуаз Ховштет. Господин председателю, доста неща вече се казаха и за Бялата книга, и за доклада на господин Проди. Бялата книга по принцип е нещо много полезно, когато се опитваме да търсим правилния път за борба с измененията на климата и тя съдържа доста неща, на които се спира и колегата Проди. Всичко това е много интересно, но мен ме тревожи едно. Ако погледнем, ако си спомним какви трудности имаме по отношение на директивата за почвите, знаете, съвета блокира. Та във връзка с това трябва да кажа, трябва, можем да предвидим, че ще предложим много неща в Бялата книга, залесяване, за строителни планове, е, разрешения, разрешителни за строителство и така нататък. Но, сигурна съм, че е, всеки път ще се сблъскваме с волята на съвета. Ето прецедента с директивата за Та питам, дали да не настояваме в бъдеще при планирането на структурните фондове да не се включи и необходимостта от адаптиране към измененията на климата? Мисля, че това ще е правилния път, общо взето да принудим съвета да отчита и необходимостта от това адаптиране защото ако в крайна сметка кажем за структурните фондове, че тези и тези мерки ще трябва да бъдат предприяти, тогава ще можем да имаме влияние върху съвета и да го накараме да приема директивите, които ще бъдат на базата на доклада Проди. Това предлагам аз. Виждаме, че Съвета е способен да блокира, способен е много да ни губи времето. Така че трябва да се стараем, особено когато става дума за директиви, свързани с ролята, която ще трябва да изпълняват и местни органи в Европейския съюз. Това исках да кажа, защото идеи, добри идеи, колкото искате, трудно е да бъдат изпълнени. Благодаря. Карин Калтенбах. Благодаря. Аз също искам да благодаря на колегата Проди. Имам обаче и две допълнителни идеи в връзка с точки 3 и 4. За мен е важно тук да включим и а, образованието, защото мерки във връзка с, с изследванията, изследователската и развойната дейност, ще засегнат много малък кръг хора. А ще имаме успех в областта на борбата с измененията на климата, ако привлечем колкото може повече хора. Затова за мен е важно да се предвидят съпътстващи информационни кампании, които да вървят паралелно с приложението на мерките, които сме приели. За това казвам, че работата с обществеността, образователната дейност трябва да се включи в този доклад. И още нещо. Мисля, че колегата Проди го предвижда в връзка с инфраструктурата, но аз бих предпочела да се спомене изрично транспортът и мобилността, защото ако не посветим конкретно внимание на тази област, няма да има успех в защитата на климата. Председателят, благодаря. Сега думата има комисията, ако желая ако има да каже нещо по тази тема. Заповядайте. Uh, благодаря, господин председател. И благодаря конкретно на професор Проди за чудесната работа, която е направил по подготовката на проекто текста, който предизвика толкова дискусии. Благодаря и на всички члена на Европейския парламент, които зададоха толкова въпроси и дадоха толкова предложения. Ще се опитам а, да групирам а, въпросите по значимост. Имаше няколко въпроса по отношение на общностното измерение по адаптацията. Бялата книга а, поставя доста сериозно ударение върху факта, че адаптацията е, зависи до една доста е, сериозна степен от е, местоположението на всеки един регион. Разбира се, общностната, общоевропейското измерение – е важно и за биоразнообразието, и за а, водите, защото това са трансгранични а, неща, развития и реалии, така че трябва да има междурегионално сътрудничество за сектори като а, селското стопанство, които са високо, а, до висока степен интегрирани в рамките на Европейския съюз, разбира се. А, и е, ще бъдат по-ефективни мерките там е, по адаптацията, ако се администрират е, на общо европейско а ниво. На последно място, но не и по значение, бих упоменал и на разумното използване на финансовите средства ще бъде много по-добро, ако се централизират някои елементи. Освен това, Бялата книга приема и посочва, че много от действията по адаптацията касаят биоразнообразието, земеползването и така нататък. Тук има доста голяма възможност да предприемем действия, които биха намалили възможността екосистемите, водните системи, всички други природни системи да бъдат засегнати до толкова сериозно от климатичните изменения. А това, разбира се, означава и инфраструктура. Бялата книга посочва, че има много голям а, необходимост от попълване на основни научни дей, а, знания чрез изследвания. А, това е а, така. Ние имаме обаче поредица от инструменти. Примерно имаме директива по наводненията, а, които посочват, че е необходимо да се разработят и а, създадат фондове за борба с наводненията, да се разработят планове за адаптация. Има много неща, които могат да се направят. Подобряване, например, на ефективното ползване на водните ресурси при напояване в селското стопанство. И това е посочено като приоритет в Бялата книга. Освен това, има поредица от сфери, в които е необходимо доста по- а, цялостни, задълбочени действия да бъдат а, извършени, но това може да стане само а, чрез разработване на подробни а, обхватна стратегия на базата на така необходимите научни изследвания климатологията и всички други сфери на науката могат да ни предоставят сериозни шансове правилно да разрешим проблемите, свързани с адаптацията. И това се прави в момента в сферата на рамковите ам, научни изследвания и програми, които са общностни като, като капацитет. А, господин Проди посочва правилно, че не трябва да се повтарят е, и припокриват системи, а, програми, които вече съществуват, за да има ефективност на разходването на е, средства. И това каса еднакво държавите членки, които имат собствена информационна система и онези, които нямат такава информационна система, на които ние трябва да помогнем. Освен това, въпросът за развиващите се страни беше упоменат от вас. Искам да ви привлека вниманието към Бялата книга и най-вече съобщението, на, на комисията а, по пътя към Копенхаген. На няколко милиарда евро бяха упоменати там във връзка с адаптацията и така нататък. Едно предложение беше направено и за необходимостта за интегриране на адаптацията по климатичните изменения в а, цялостната стратегия. Да, обаче на мен ми се струва, че малко късно вече. Искате да построите язовир. Трябва да направите овоз на язовир, а, преди да започнете с язовира, но преди да решите, че ще строите язовир, трябва да уточните местоположението му. Е, може да има овоз, а, а, който да е положителен и в същото време да не може там да се построи язовир, просто защото няма достатъчно вода, която да го напълни. Ами ако пък се окаже, че трябва да преместите язовира доста по-нагоре по течението на съответната река, а там овоз да не е, да не е положителна, тогава какво става? Тоест, трябва да има планове, стратегии, инфраструктура, която да бъде базирана на възможно най-правилното отношение към климата и климатичните изменения. По заболяванията на животни – Искам да посоча, че един от документите, придружаващи Бялата книга, е по здраве на животните и а, растителна защита, така че това е област добре покрита от комисията, от документа, защото комисията определено фокусира много от вниманието и усилията си върху тази сфера. в момента за директивата, като че ли е малко раничко да решаваме дали е необходимо или не. Финансирането. Финансирането е една много подвижна цел. А, обаче тя да се старам да обхващаме всеки път а, по всички начини. Също се отнася и до Бялата книга. Да, наистина. Приходите могат да бъдат, а, изпо... част от приходите да бъдат а, използвани за финансиране на адаптацията. Очевидно, трябва да погледнете финансирането от гледна точка на финансови, а, е, финансовият регламент, но колегиума не желае да е, прибързано да прави изводи, а преди да бъдат уточнени а, е, финансовите перспективи. И така и има възможност, ако мога така да а, се изразя, да а, ползвам вашите мнения, за да ги включа а, в предстоящата работа. Това в Бялата книга можете да, да видите много ясно препратка а, към следното, че всяка държава членка трябва да разглежда конкретно необходимостта от финансиране на адаптацията. 2020 година е нещото, което се появява като така времева рамка. И последно, да, ще се направи преглед на всички политики в най-скоро време и вярваме, че е, и председателя Барозо посочи, че ще се направи основен преглед на всички политики а, в, и от гледна точка на климатичните изменения и разбира се необходимостта и начините за организирането на адаптацията. Благодаря, господин председател. Yeah, you, Благодаря, благодаря на представителя на комисията за информацията относно становището на комисията. А сега докладчикът Виторио Проди е, има последен думата. Благодаря, господин председател. Не бих могъл много точно да отговаря на всички въпроси или предложения, които бяха направени от е, колегите. Във всеки случай, това, което ще направя е с удоволствие, да благодаря на всички за участието в дискусията. И да а, уверя също така всички от тези, които предложиха а, изменения, че ще се съобразя с а, тяхното мнение. Ще се опитам максимално да отразя всички виждания които те споделиха с нас. Вие знаете, че е, вече много интензивно се е мислило за е, начините за е, така, оттичане, за отвеждане на водите е, в случаите на покачване на нивото на водата. Е, а също и за много бройните опити за удължаване на периода на съдържане на водите. В случаите, в които и е на лице опасност от продължителна суша, но същевременно това може да доведе и до ерозия на почвите. Да, това бавно запълване на и възстановяване на водните ресурси естествено трябва да се има предвид, когато се извършват и проучванията и когато се правят разработки. Става дума за нещо, което изисква и време и много финансови средства. Но когато говорим за опазване на пространството, на територията, за териториалното измерение, то трябва да имаме предвид естествено и подобряването на водните ресурси и начина по който ние ги стопанисваме най-вече. Е, много е важно е, да се създадат, е, според мен, съответните басейни за, или резервуари за съхраняване на допълнителни количества вода. за да не сме изправени отново пред така, бедствени а, последствия от дълги периоди на суша, в които просто се изпразват водните басейни. Ето това са а, редица мерки, които са абсолютно необходими, ако ние а, желаем по някакъв начин а, да а, реагираме на климатичните промени. И както ви казах, всичко това изисква и огромни средства. Беше ми зададен а, конкретен въпрос за а, начина по който а, застрахователите могат да участват в целия този процес. Да, рискът от щета именно в тази сфера се развива много бързо. Не сте в състояние винаги като застраховател да покривате е, възникналите щети. Ето за това застрахователните премии трябва да са съобразени и с е, е, степента на риска. Естествено, тук става дума най-вече за дефиниция на риска. На този проблем е, при всички положения трябва да се обърне голямо внимание. Да, част от финансовите средства, които са необходими, ще дойдат от търговията с емисии. В никакъв случай не бива да допускаме спекулации в тази сфера. Да, именно поради е, натиска на финансовия сектор е, се срути цялата економика. и участниците в е, търговията с емисии би трябвало да са хора, които наистина проявяват по същество интерес към цялата тази система за търговия с емисиите, а не спекуланти. В никакъв случай не бива да допускаме в тази сфера спекулативни е, сделки, спекулативни операции от страна на банки и други институти, които от чисто спекулативни, е, така да се каже, е, съображения се опитват да играят е, важна роля в системата за търговия с емисии. Благодаря на Виторио Проди. Много важен доклад. Е, адаптиране към, е, по-скоро адаптиране спрямо изменението на климата. Една тема, с която ние много, много интензивно ще е, се занимаваме. 12 февруари, 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. След това се предполага, че ние ще ги гласуваме през март стигаме и до последната точка от дневния ред. Доклад е, за е, работата на делегацията по време на форума в Копенхаген през декември. В пленарна зала вече говорихме по тези е, въпроси, говорихме за резултатите от тази конференция. Вие получихте доклада, подготвен от секретарията като ръководител на а, делегацията мога да кажа, че парламента показа колко а, активно участва. 25-ма бяхме. А, а, всъщност вместо 25 станахме 15, но имахме много така натоварена програма и е, водени от желанието да покажем, че Европейският парламент наистина се интересува живо от проблемите и желая да участва активно в тази сфера. Много бяха трудни е, условията за работа в Копенхаген, но а, ние бяхме, така да се каже, привилегировани благодарение на а, усилията на нашия секретариат а, и когато ставаше дума за достъп до а, центъра и а, за първи път а, мога да кажа, че имахме а, така, хубави помещения за работа. Трябва да благодаря и на Агенцията за околна среда, и на секретарията на парламента, който подпомогна много работата ни. Имаше среща за координация Е, имаше идея всъщност е, да се е, направи една среща за координиране на действията с представители на комисията и съвета и това беше разочарованието ни, именно, че представителите и на съвета и на комисията така, отклониха едно такова предложение. Това ще трябва да бъде една важна точка в междуинституционалното споразумение, което ще уреди взаимоотношенията ни с комисията Баросо ние бихме желали е, нещата да са добре регламентирани и времено на равноправна основа да ни третират е, и с съвета. Точно равнопоставеност се налага и ние ще се стараем да постигнем. Двустранни срещи имаше с е, представители на национални парламенти Китай, Индия, Бразилия, Африканския съюз и други е, държави. Споменавам само някои от тях. Работните групи също бяха една чудесна идея, тъй като те бяха с а, а, акцент върху определени теми. Там а, можехме да вземем отношение а, по различни въпроси. Да. Нашият колега Флоренц а, така реши, че в е, центъра на града би трябвало да е, се проведе срещата с е, медиите. Журналистите бяха в Бела център, така че може би друг път ще трябва да мислим малко по-добре, да, да правим нещата там, където е, са и представителите на медиите, за да имаме наистина участие и съответно отразяване. Карл Хайнц е, Флоренц беше всъщност нашият, така да се каже, ръководител там и водач. Ще направя нещо, казва Карл Хайнц Флоренц, е, което много рядко правя, могаше да се каже нищо, никога не правя, а именно е, благодаря много на секретарията. 70 е, депутати е, да се организира всичко за тях. Наистина това е е, много важна задача. Имам предвид и е, представителите на Белгийския парламент. Е, също времено и принцове, и принцеси и така нататък. Сложна им беше задачата на хората от секретарията. И така, госпожи и господа, ако не всичко е било оптимално, то това се дължи на на многобройното участие така от Бали също имаше много, много, два пъти повече, отколкото е, беше предвидено първоначално, много повече представители. И така, общо взето бяха процедирали повечето страни. Е, може би защото е, е, Организаторите бяха заложили най-вече на, така, на предварителната реклама и на прозрачността и е, очевидно очакванията и надеждите бяха много по-големи, отколкото е, реалните резултати. В сравнение с очакванията и надеждите, е, може да се каже, че Копенхагенската среща не ги оправда. Да. Много често всъщност така страните обсъждаха нещата помежду си в малки групи. Три, групи, е, три страни решават в своята група нещо, другите три обаче, които се събират в друга малка групичка, казват не, ние не сме съгласни и от тук започваха така, серия от проблеми. При всички положения ние се нуждаем от очевидно от опита на Копенхаген, защото той ни помогна да осъзнаем, че всичко това, което според нас е правилно като система и правила за Европа, не се приема от другите и за тях просто не е правилно и не е добро и не е препоръчително. През следващите 2-3 месеца до Бон ще имам възможност да премисля нещата. Старите правила наистина са нещо добро, но очевидно се нуждаят от освежаване и промени. Благодаря. Съгласен съм, че и сътрудничеството мина на много високо ниво. Две минути. Да, благодаря. Искам специално да благодаря наистина на секретарята за отличната работа и за това, че ни е помогна а, да се справим с, с сградите и техните особености в всички случаи. Достъп до преговорите е нещо много важно. Но това, което ме касае в момента е следното. Да искаме а, комисията да каже какво става пред нас, да ни обясни след Копенхаген. Крайният срок 31 януари вече не е крайен срок. Беше отбелязано само, че ще се прави този кодекс, но не се знае кой е асоцииран, кой е свързан с този кодекс. Ето защо вътрешни решения бяха поискани по отделните цели. Ако искат да го направят, да предоставят целите, нищо задължително, нищо вързващо няма. Разбирам, че съвета ще включи тези 20 или 30%, но други, на отделните държави членки си имат своите проценти и така нататък. Според мен конфузията е пълна. Трябва трябва да се оправят нещата, защото този първоначален тласък и инерцията, която набрахме, ще изчезне и ще загубим много. Благодаря. Благодаря, Корин. Monsieur президент, Président, господин председател. Благодаря. Няколко думи на благодарност и от моя страна за работата на секретарията. Те направиха всичко, което бе по силите им. Но инак, като европейски депутати, можем да кажем, че е, бяхме разочаровани Малко място се предвиждаше, така да се каже, за европейските депутати, е, за комисията още по-малко. Ние имахме възможност да участваме в един брифинг, но е, едва ли можахме да изразим всичко това, което искахме да кажем. Е, Също време, но не всички получиха точна информация за това кога и къде да бъдат. Така че това може би ви изглежда един древен детайл, но аз държа да го подчертая, защото наистина е много важно и лиши Европейския парламент от възможността да изрази своето мнение. Е, това е, е какво да ви кажа, е, много неприятно, защото показва начина по който се третира Европейския парламент изобщо на международната сцена. Да, добре, ние успяхме да проведем някакви двустранни разговори, но що се отнася до участието в преговорите, е, господин председател, трябва да кажем, че ние не участвахме в тях. Да, но имаше и работни групи, имайте предвид, е, така че не ставаше дума само за някакъв пропуск на нашия секретарият. Да, много-много парламентаристи имаше. В интерес на истината имаше и представители на неправителствени организации, в бъдеще е, е, при подобни е, конференции и при форуми на ООН трябва да имаме предвид, че така има склонност да ни подценяват. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към онези, които оцениха отличната работа на секретарията и аз искам да го подчертая. Второ, по акредитацията. Мисля си, че Проблема е, че това бяха членове на Европейския парламент, които са избрани от такива големи групи от жители на Европейския съюз. така не може да продължи. Трябва всеки а, избран член на Европейския парламент да получи акредитация. Не става въпрос за достъп до всички на заседания, но акредитация трябва да има. Възможността да се влиза а, трябва да бъде дадена на всички членове на Европейския парламент. По втората точка. Мисля, че един от изводите, които трябва да си направи Европейския съюз е, че трябва да имаме много по-активна климатична политика или политика по въпросите на климата. Трябва да ангажираме много повече специалисти, които са запознати с много повече детайли, ще бъдат много полезни в воденето на преговорите и освен това в изграждането и реализацията на климатичната политика. Просто трябва да бъдем много по-активни. А неправителствените организации а, обаче а, бяха много активни, но някакси нещата се разводниха, като че ли много въпрос, а, хора а, зададоха въпроса. Китай принадлежи ли към групата, която иска да направи нещо, или е част от онази група, а, която зад а, а, колисите подкрепеше Судан, който не желаеше да се постигне никакво споразумение по въпроса за измененията на климата. Третото, което искам да спомена е, е че трябва да намерим начин да а, се намалят а, до възможния минимум възможностите а, за блокиране на преговорите и постигането на споразумения или поне всеки, който иска да ги блокира, а, лично а, да каже мнението си, за да го чуят всички. Барбара, заповядайте. Да, благодаря. Съгласна съм с всички, които а, говориха до сега, най-вече във връзка с това, че трябва да продължим с работата след приключването на Копенхаген и че трябва да бъдем много активни, защото ни предстои още една битка в много скоро време по отношение и на целите, които ние сме си поставили с тези 20-20-20. Някои искат 30%, аз искам 40%, примерно, но ние като комисия трябва да намерим нови начин да продължим да бъдем активни и да ставаме все по-активни за да създадем и по-добре отношение с всички други участници в преговорите. Това ще помогне според мен. Искам да благодаря също на секретарията, който свърши изключително добра работа при много трудни условия на вас за председателството и за комуникацията, която успяхме да установим. Хората, които отговаряха за това, също си свършиха добра работа. Що се отнасят от достъпа, аз мисля, че трябва да напишем едно писмо, конкретно на онези, които организираха и от страна на Дания, и от страна на ОНЕ. Ние съвсем официално трябва да се оплачим, също така трябва да погледнем и какви са нашите вътрешни а, процеси, да знаем точно, много преди това, кои са хората, които ще отидат а, твърдо, а за да може да се организират нещата. Бих а, подкрепила също така и всяка идея свързана с, с разясняване, необходимостта да продължим в бъдеще много активното си участие а, и също да искаме участие в координационните срещи на представители на ЕП. Благодаря, Розбах. Да. Благодаря, господин председател. Аз също трябва да отправя сърдечна благодарност към секретарята, който планира и проведе нещата отлично. Сега, понеже съм датчанка, все пак не мога да не кажа нещо за някой от така злощастните служки. Бях объркана да забележа, че някои мои колеги трябваше да чакат часове наред навън на студа, без да имат достъп до Конгресния център. Много съжалявам, че се случи така. Не, ние го организирахме цялото това събитие, но разговарях с Коне Хилгор. На последните, за последното заседание получихме четири покани за залата, а залата беше полупразна. Празна самата тя беше изненадана, че залата е празна от една страна, от друга, че не сме получили поканите. Мисля, че много неща се пообъркаха там, така че ще трябва да се замисли много и да се подготвим добре за практическите въпроси следващия път в Мексико. Съгласна съм с колегите, които казват, че трябва да напишем оплакване. Аз ще го подпиша с удоволствие. Но след като се каза всичко това, трябва и да добавя, че не съм отишла в Копенхаген с някакви огромни очаквания. Да, чудесно беше, че толкова много страни и държави държавни и правителствени ръководители седнаха на една маса, обсъдиха различни въпроси, финансови, географски и така нататък и така нататък. А, аз все се надявах, че ще успеем да договорим някаква архитектура, някакъв първоначален документ, който може да послужи като база. Надявам се все още, че ще бъдем в състояние така да сковем една основна архитектура, която да занесем в Мексико. Във всеки случай метрото работеше, това беше добра инфраструктура. Благодаря, господин председател. Благодаря и аз на секретарята аз бих казал следното. Говорихме за неща, за които говориха и други, но така или иначе прахосахме парите на дънакоплатеца от една страна. От друга страна имаше и добри неща. Дойде една немска фирма със своя технология. Става въпрос за продукт, който е по-добър и по-лек от алуминия и може да служи за заместители на алуминия в бетонни конструкции. Разгледах това малко предприятие и съм впечатлен от тяхната технология. Стоманата, която е... На... Значи това предприятие може да замени стоманата, която е необходима на Китай. А технологията наистина беше отлична. Надявам се, че ще има развитие по този въпрос. Всички, които видяха тази технология, надявам се, че ще я подкрепят. Защото точно това са технологиите, които могат да помогнат и на бедните хора в третия свят. Теодорос Кикимакакис. Благодаря, господин председател. Аз участвах в правителствената делегация на моето правителство, но това, което чух от парламентарната делегация, беше много по-добро от нашата ситуация, така че още една причина да благодарим на секретарията. Що се отнася до резултата от конференцията, аз смятам, че наистина трябва да преразгледаме стратегията. Изненадан съм колко беше слаба нашата позиция, когато разговаряхме с китайската и индийската делегация. Бях просто поразен, когато китайца вдигна една чаша, каза и им и каза, имаме 30 милиона хора, които пият не бистра, а вода, а вода с този цвят. Тогава ми стана ясно колко е важно това, което става в Копенхаген. Ние просто нямахме аргумент срещу китайците, когато те застъпваха своята позиция. Малко по-в по-смекчени краски същото се отнася и за Индия. Необходима ни е нова стратегия, необходими са ни нови аргументи в преговорния процес, а има такива аргументи. Например, за изкопаемите енергоисточници и техните заместители. Не сме разговаряли. Това е политика, която ще е от полза за всички засегнати. Смятам, че трябва да променим и графика говорим за това, което трябва да се направи сега. Ще трябва да говорим по-скоро за една по-голяма рамка до 2050 година, за да бъдат отговорностите поемани от Китай и Индия сравними с нашите. Ето свършвам преди да ми дадете знак. Жил Паню. Euh, euh, euh, Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря за отличната организация. Бяхме посрещнати много любезно. Бяхме посрещнати сърдечно. А, делегацията на Калифорния беше, губернатора на Калифорния беше в един и същ хотел с нас и това беше много хубаво, но шегата на страна пребиваването в Копенхаген може да се обобщи с три думи – надежда, разочарование и нови идеи. Първо разочарованието. Не само парламента. Европейския съюз всъщност в тази дискусия ги нямаше на практика, особено през последните часове и това се дължеше на а, разнопосочните мнения, които съществуват в рамките на самия Европейски съюз. Жалко, че е така. Ние като европейски депутати държахме да има такава резолюция тя беше компромисна. Въпреки това, трябва да кажа, че сме разочаровани от това, че Европейският съюз не участва по-активно в Копенхагската дискусия. А, ние бяхме по-скоро зрители на това, което ставаше там. Имаше срещи между делегации, и можахме да видим колко трудни и комплексни проблеми се обсъждат. Но защо казвам, че имаше и надежда? Защото има, а, про, има бъдеще. Тези срещи имат бъдеще. Просто трябва да бъдат управлявани по друг начин. Пас Ейкхант да, благодаря, господин председател. Мисля, че наистина трябва да отдадем дължимото на секретариатите. Аз обаче бях с а, о, в контакт с член на парламента на Холандия и той беше очуден да види разликите между нашата програма и неговата програма за участие в Копенхаген. Но а, всички бележки, които бяха направени, мисля, а, че касаят едно и също. Ние а, вложихме много енергия да разработим своята позиция като Европейски парламент и приехме резолюция през ноември. Но а, там а, това обаче не продължи и през декември. Тоест, ние създадохме една обща позиция, вложихме много енергия, обаче трябваше да направим необходимото а, да бъдем уверени, че тази позиция на Европейския парламент ще бъде разисквана, защото беше проведена една пресконференция, на която Европейската комисия засегна пози... нашата позиция, но комисията а, даде и много различни а, други идеи и тя не спази нашата а, линия. Така че ние трябва да бъдем много по-критични спрямо нея ние всички отидохме а, с идеята в Копенхаген, че ще има един чудесен дебат, но не стана. Не, ние сме малко по а, така седнали размишляващи и очакваме а, комисията а, да подкрепи повече нашата позиция, но ние самите трябва да обмислим как да си подобрим ситуацията. Да, благодаря. Да, това е все пак а, конференция на, на ООН, не на Европейския съюз. Виторио, имаш думата. Да, благодаря, господин председател. Аз също бих е, желал да благодаря много сърдечно на, на сътрудниците от нашия секретариат. Чувствахме се е, така, добре, благодарение на подкрепата, която получавахме от тях. А инак, е, на лице бе голямо разочарование, за което си струва да се говори. Липсваше е, отговор и отговорност по отношение на проблемите по същия начин, както и в Бали. Многократно се опитвах е, да е, насоча вниманието на е, така, участниците в дискусията към определени клаузи, но не успях. И ето, че преживяхме нещо странно. Тотално се е, промени, преобърна се настроението, атмосферата, тона. Именно това, което ние искахме, не стана и на практика Европейския съюз бе изолиран, изваден от, е, е, от кръга на онези, които взеха някакво решение и се бяха споразумяли помежду си. Трябва да се опитаме обаче да е, излезем с някакво предложение. Така че в рамките на тази проблематика да намерим политически изход е, е, съгласно заключенията от Бали. Е, колегата Роси. Аз съм съгласен, да. Благодаря на колегата Проди за думите, които каза. Стана ясно, че когато искаш прекалено много, и е, така, много-много настояваш е, да стане на твоето, в крайна сметка те изолират. И сега ще трябва да работим е, вече на базата и на предложенията, внесени от други страни не забравяйте, че ще трябва да водим преговори и с Китай, и с Индия, не само с САЩ, и с Бразилия. Това са повече или по-малко силни е, държави, които просто не могат да бъдат изолирани. Да, и Бали не беше истински успех, но аз съм съгласен е, затова е, писмено или устно най-малкото да е, реагираме на начина по който се отнесоха към Европейския парламент. В никакъв случай не бива да се отнасят към нас като към така, хора и институции от втора и трета категория. По същия начин, както и към комисията и към съвета. И при всички положения аз настоявам в писмена форма да протестираме, за да не допускаме на такова недостойно третиране на подобни конференции. Инак не си струва да изпращаме делегации. Документът от Бали и заключенията при всички положения ще бъдат основа за по-нататъчна работа. Михаил Тримополис и а, още един колега са поискали думата. Давам им я. Михаил има думата. Благодаря, господин председател. В допълнение към критичните бележки, които вече чухме, ще добавя още нещо. Да, срещата в Копенхаген бе истинско, истински провал – като че ли не сме имали друг форум с толкова много участници и с толкова нищожен резултат. Европейския съюз просто не успя да запази е, водещата си роля, която друг път е играл. Петнайсет официални е, представители на парламента участваха, инак бяхме повече, но нашата задача бе да представляват официално парламента. А се оказа, че има и други, които също така паралелно с нас действат. А освен това Европейския парламент бе напълно изолиран от останалите гости и делегати. Така че по отношение на организационните проблеми, които вече бяха засегнати, ще кажа, че и аз не съм доволен. А сега ще говоря за друго. Е, и от политическа гледна точка нещата бяха незадоволителни. Аз не съм очаквала аз лично да получа думата, но през 2002 година в Йоханесбург също нямах възможност да участвам във всички дискусии и да проследя всичко това, което става навсякъде по време на форума, но смятах, че форума в Копенхаген ще бъде много-много добре организиран и че всички граждани на света, независимо от това в кой край на света живеят, ще имат възможност да чуят е, съществени послания, независимо от това дали е, става дума за Мексико, Боливия е, или други страни в Европа. При всички положения ние трябва да настояваме Европейския парламент да получи права за участие в дискусиите и участие във всичко останало. Благодаря, господин председател. Ние в Унгария имаме е, една фраза, с която много добре можем да опишем случилото се в Копенхаген, а именно колкото и да се напъваш, нищо не се получава. Е, тоест, напънал се планината и родила мишка. И трудно се работеше там, защото се оказа, както знаем, невъзможно да постигнем съгласие. Вие, господин председател, би трябвало да се опитате да подпомогнете този продължителен, устойчив и задълбочен диалог. Ето това е начина да формираме някаква обща позиция. Много, много настоявам за това, господин председател, да използвате всички възможности и всички пътища благодаря ви. Е, ще изпратим е, на е, така, датското председателство, съответно а, нашите забележки и ще говорим естествено и с а, секретарията и с ръководството на ОНЕ а, за следващата среща в Мексико. Надявам се да бъде